Uh, Добър ден, уважаеми колеги. Започваме с приемането на дневния ред. Какви са промените? Точка 18. Гласуването по временното споразумение вследствие на междуинституционалните преговори по повод създаването на визов кодекс на общността тази точка ще бъде отложена, тъй като Корепер не е стигнал до обща позиция. Ако няма възражение, ще приемем тази поправка. Имаме превод на всички езици, с изключение на датски, хърватски, ирландски, относно различните законодателни актове. На 14 февруари парламента получи един нормативен акт с номер 1549. Имаме един месец за да направим възражение. Моля да осведомите, ако искате да внесете възражение. На 18 декември парламента получи и два делегирани акта. Един относно Фонда за вътрешна сигурност и друг относно Фонда за обежище, миграция и интеграция. На 29 януари координаторите решиха да приемат исканията за възразе, възра, възразяване на две възоснова на две предложения от групата на социалистите. Освен това е взето решение да се номинира госпожа Зипел като координатор по предложенията. Ще се работи само на английски. Крайният срок за внасяне на изменение е 21 февруари 2019 година. Е, утре ще има и електронно гласуване. То ще бъде в 11.15. Стигаме до презентация от страна на комисията и службата за външна дейност. Е, за какво става дума? За е, едно съвместно съобщение до Европейския парламент и съвета, което се нарича елементи за стратегия НЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях, гарантиране на сигурността на оръжията и защита на гражданите, както и по отношение на заключенията на съвета относно приемането на стратегия НЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях, заключен на съвета от 19 ноември 2018 година. Колеги, знаете, че решихме да поканим и колегите от АФЕД, ДВ и Инта да участват в този дебат. Да видим колко от тях са тук. Не много. Ние поканихме всички. Винаги правим така. Това ще бъде първия път, когато парламента ще разгледа и ще дебатира съответните документи. Всички е, комисии е, обръщат внимание на сигурността и заплахите за сигурността, които се пораждат от използването на е, малки огнестрелни оръжия и е, леки въоръжения. В своята резолюция от 12 декември 2018 година Възоснова на доклада на специалната комисия по тероризъм, парламента заяви, че е положително настроен, що се отнася до променянето на директивата за огнестрелните оръжия от различен тип. Какво се казва в член 190? Парламента подкрепя промената на стратегията на Европейския съюз за промяна на, на съответната директива и за борба с незаконната незаконното използване и трафик на малки и леки оръжия и така нататък. Освен това, в същата резолюция парламента изтъква, че регламент 258-2012 относно износа, вноса и транзита на оръжия, които не са военни по своя характер, има сериозни ограничения в това отношение. Това е всъщност което имам да ви кажа. Знам, че колегите от АФЕД също е, обръщат голямо внимание на този въпрос. Без да се бавим, искам да дам думата на представителя на комисията Флориана Сипала, която е ръководител на отдел в Генерална дирекция вътрешни работи и господин Яцек Билица, който е, е основен съветник и специален пратеник по темата разоръжаване и неразпространяване на оръжие в рамките на СВД. Те ще ни представят е, съвместното съобщение и ще ни кажат какво, за какво става дума в тази стратегия. Благодаря ви за възможността да представим заедно с службата по външна дейност тази стратегия. В момента комбинираме теми като външна и вътрешна сигурност. Тази стратегия е разработена по начин, по който ще можем да се намесим на пресечната точка между трафика на незаконни оръжия и борбата с организираната престъпност. Ние сме убедени, че Нелегалното, незаконното, незаконната търговия с огнестрелни оръжия представлява една от основните опасности за вътрешната сигурност в Европейския съюз. Също така тя е свързана и улеснява трафикът на хора и терористична дейност. Разбира се, Можем да направим дълъг списък от градове и региони, които са пострадали от тази незаконна търговия и са били обект и жертва на опасностите, свързани с този незаконен трафик. Искам да почета в моята презентация четири блока четири посоки, в които работим. Първо, укрепване на правната рамка на европейско и международно ниво, да подобрим сътрудничеството и на трето място да предприемем мерки за засилване на международното сътрудничество. На първо място законодателната рамка. Иска да искам да подчертая, че с законодателите положиха много а, усилия. През 2017 година беше приета директива за търговията с а, а, оръжия. Бяхме подкрепени от а, парламента. А, след приемането на тази директива работихме по нейното прилагане посредством делегирани актове като, например, обмен на информация при отказ от авторизация. Споменах регламент от 2012 година, свързан с вноса, износа и транзитното преминаване на огнестрелни оръжия. Вече имаме доклад по прилагането на този регламент и също така имаме някои препоръки по приложението на регламента от страна на държавите членки. Провели сме и проучване с цел да подчертам силните и слабите страни на този регламент, за да можем по-целенасочено да работим за в бъдеще. Също така сме поели ангажимент е, за активни действия в мрежата на ООН. Е, знаете, че има три протокола на ООН е, за незаконната търговия. Една част от един от тези документи е за огнестрелните оръжия. ще бъде подписан поредният протокол в Виена през март тази година и ние ще участваме в наблюдението на прилагането на този протокол и неговата ефективност на международно ниво. Сега ще премина към втората точка оперативно сътрудничество. Огнестрелните оръжия са приоритет в рамките на многогодишния цикъл от работа в борбата с организираната престъпност. И Европол се сътрудничи с органите от държавите членки, сътрудничим си и с трети страни правоприлагащите органи на държавите членки не само си обменят информация, а също така си сътрудничат с общи действия срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия. Стратегията за огнестрелните оръжия включва и измерението разследване. Всички държави членки Следва да изготвят центрове, точки за контакти на правоприлагащите органи по въпросите за огнестрелните оръжия, за да могат да разследват сигнали. Искам да подчертая на трето място и международното сътрудничество. Тук говорим за трансгранична престъпност и е изключително важно сътрудничеството с трети страни. Стратегията изброява основните точки на интерес. Държавите от Западните Балкани и от източното партньорство и държавите от Близкия изток и Северна Африка. И преди да приключа, ще спомена още нещо – Европейския съюз има план за сътрудничество с Западните Балкани. В момента извършваме оценка на този план за действие, за да видим дали има нужда за бъдеще от нова стратегия. На второ място ще кажа, че сме активни в диалога с всички държави, като Тунис, Ливан, Йордания, страните от Близкия изток и Северна Африка за да сме сигурни, че повече съвместни операции ще бъдат проведени, ще бъде укрепен на административният капацитет и ще завърша с нашата убеденост, че тази стратегия ще покаже, че поставяме приоритет върху борбата с незаконните огнестрелни оръжия и се радваме на бъдещото си взаимодействие с Европейския парламент. Благодаря. Сега давам думата на господин Билица за неговите бележки. Благодаря, господин председател, скъпи членове на комисията Либе. Искам да благодаря на комисията Либе за това, че покани нашата служба, за да дадем своите бележки като част от дебата по стратегията на Европейския съюз в борбата с незаконни огнестрелни оръжия. Ние сме изключително доволни, че стратегията, прията от съвета на 19 ноември 2018 година, почти изцяло повтаря съвместната съвместното съобщение, прието от колежа на комисията на 13 юни 2018 година. Това означава, че този документ действително представлява интегриран подход, където държавите членки, както и комисията, поемат ангажименти по вътрешната и външната политика и нейните измерения. Това е възможно посредством чудесното формално и неформално сътрудничество а, между Генерална дирекция вътрешни работи и службата по външни действия като тандем и експерти от държавите членки. Това е наистина много времеемка процедура, но резултатите си заслужават. И накрая благодаря на миналите и сегашните председателства за техните усилия по тази тема. Проблемите от незаконните огнестрелни оръжия и опасностите за Европейския съюз бяха подчертани от госпожа Сипала. Искам да подчертая, че стратегията не цели да направи незаконни огнестрелните оръжия като цяло, а иска да попречи на това те да попаднат в погрешните ръце. Новата стратегия заменя стратегията на Европейския съюз за малките оръжия, приета през 2005 година. През декември 2016 година ние предложихме да бъде преразгледана тя по две причини. Първо, развитието на сигурността. Знаете, че през ноември 2015 година в атаката на, в Париж беше направена с участието на оръжия от военен, от професионален характер. На второ място технологическото развитие в дизайна на оръжията напредна и имаме нужда от отговор на това. И накрая правното развитие, като например влизането в сила на договора за търговия с оръжие през декември 2014 година. И накрая политическите развития, като например началото на дневния ред за устойчиво развитие до 2030 година през септември 2015 година. Искахме също така нова стратегия, която да отрази принципите на стратегията от 2016 година на Европейския съюз. Именно нуждата от интегриран подход към вътрешната и външната сигурност. Това включва усилията на няколко агенции, които работят също така на национално и регионално ниво. Много различни звена, като полиция, гранични органи, военни органи, разузнаване дипломати и органи по контрол на вноса и износа си сътрудничество. Стратегията си поставя цели на национално, регионално и глобално ниво. Действията включват поставане на нормативни изисквания, прилагане, повишаване на осведомеността, правоприлагане и също така сътрудничество и помощ за трети държави. Отчитаме всички цикли на живота на огнестрелните оръжия. Също така работим с Западните Балкани, източното партньорство и африкански държави. Каква е разликата между огнестрелни оръжия от една страна и а, малки оръжия и леки въоръжения? Обикновено огнестрелни оръжие се наричат оръжията в контекста на правоприлагането и вътрешната сигурност. директивата на Европейския съюз за огнестрелните оръжия, например, регламентира трансфера в Европейския съюз, както и притежанието на оръжие от страна на гражданите. От друга страна, леки оръжия и леки въоръжения се отнася до огнестрелни оръжия, използвани от военните части, от полицията и военни органи. Нека да кажа няколко думи за ролята и инструментите на Европейския съюз когато става въпрос за борба с трафика на оръжие. Европейският съюз действа в вътрешен план като законодател на оперативно ниво чрез Европол и Frontex, като участник, който предоставя платформи за обмен на информация и също така предоставя средства за развитие и научна дейност. На международно ниво Европейският съюз предоставя подкрепа, подкрепя универсализирането и ефективното прилагане на международни договори и конвенции, като а, договора за търговия с огнестрелни оръжия – след това Европейският съюз представя общи позиции на международно ниво и на подобни форуми. Също така Европейският съюз прилага на практика санкции, включително и налагане на ембарго върху оръжия. Европейският съюз организира военни и граждански мисии по цял свят в рамките на общата външна политика и политика по сигурността. Тази стратегия включва всички роли на Европейския съюз, които споменах. Действително, тази стратегия повишава националното, регионалното и глобалното сътрудничество. Точно това е и целта на тази стратегия да осигури общите действия на Европейския съюз е, вътре и в е, чужбина. Благодаря за вашето внимание. Оставам на ваше разположение за въпроси. Давам думата за въпроси. Първото изказване. Благодаря, че не съм се запознала подробно с досието, но слушах много внимателно. Чух, разбрах, че е хубаво да имаме стратегия. Спомням си, че проведохме дебат по много технически подробности относно устройството на уродия. Мисля, че господин Билица ни представи резултатите тогава. Като говорим за резултати, питам, смятате ли, че сега имаме стратегия, която дава резултати или просто констатираме известни промени в основата на търговията с боравенето с оръжия. Например, в погарите на някои от нашите столици. Второ, говорим за капацитет, изграждане и у нас и в трети страни. Това добре. Но дали резултат от тази стратегия дават основание да констатираме промени в изграждането на капацитет в е, държавите членки, защото по-голям контрол означава съответна подготовка, брой на персонала и така нататък. Всичко това факт ли е вече? Трето, много сериозен натик се оказа върху някои закони, все в духа на тероризма, но всичко това увеличава и страха на гражданите. И в резултат на всички тези дебати можем да констатираме, че броя на молбите за официални разрешения за носене на оръжие нараства което според мен също може да породи опасност, защото все повече граждани и мъже и жени имат законно право на носене на оръжие, но нямат, не са обучени кога и как да, да го ползват. Така че ще бъда благодарна, ако дадете отговор на тази група от въпроси. Благодаря, казва председателя. Има ли други желаящи да зададат зададат въпроси, очевидно не. Искам да обърна внимание, че в края на мандата много често нашите членове са доста заети на други места. Това обяснява ограничения брой на присъстващото но е, все пак мисля, че присъстващите задават достатъчно въпроси в светлината на така поставените въпроси ви моля да отговорите, да дадете отговор на госпожа Сипала. Да, благодаря. Това е чудесна възможност за нас да застанем пред вас и пред членове на други парламентарни комисии е, по тази тема. Надявам се в бъдеще да имаме други възможности за дебат, включително и в двустранен план. Вече се познаваме, така че можете да се обръщате директно към нас в службата за външна дейност и Генерална дирекция вътрешния работа. Не претендирам, че ще дам изчерпателен отговор на всички въпроси, но ще се опитам. Първо, резултатите ще припомня оперативния цикъл, защото не можем да смятаме, че е сигурно, че в този цикъл огнестрелните оръжия играят, имат приоритетна роля. Но ние обърнахме сериозно внимание специално на незаконния трафик на тези оръжия. И това обединява усилията на агенциите и държавите членки едно също и това вече е резултат страните от Западните Балкани покани. Изключително полезно е да работим заедно, да изведем общи приоритети за разследвания и съвместни дейности при осъществяване на операции, особено за борба с трафика. Мисля също така, че съставля, това съставлява добра рамка, включително за сътрудничеството с митниците. Това е сфера, където трябва да разширим сътрудничеството между правоохранителните и митническите органи. Сега много държави членки вече имат национални звена, фокусни точки за по огнестрелните оръжия. Това не е необходимо да бъде отделно звено. По-скоро е важно тази функция да присъства в държавите членки и тя да дава възможност да реагира по въпросите на огнестрелните оръжия и да има връзки с всички други засегнати компетентни органи. Това вече е изграждане на капацитет. Разбира се, той, този капацитет трябва да се съчетае с подкрепа подкреп, съответна подкрепа, кадрова, финансова, а и поне що се отнася до Европейския съюз, мисля, че можем да обърнем внимание на Фонда за вътрешна сигурност, полиция, а също и законодателни и оперативни дейности в подкрепа на държавите членки. Ние сме публикували в миналото и сме обявявали ам, възможност за заявяване на интереси и участие, които са отправени към всички правоохранителни органи на държавите членки в борбата с трафика. Относно притесненията на гражданите и тенденцията да се предполага, че придобивайки оръжие, те могат да се самоотбраняват. Подробно сме обсъждали този въпрос и всички свързани с това рискове. Не мисля, че можем да дадем отговор на всички въпроси. Обучението е от компетентност на държавите членки, но рамката, която позволява на граждани да придобиват и носят законно оръжие, определено се задава от Европейския съюз. Председателят, благодаря много. Тук... Uh, втори отговор. Искам да допълня от външното измерение какво става извън Европейския съюз по отношение на резултатите. Има ли вече резултати от стратегията, питате вие? Разбира се, е, има известна приемственост в работата по предходната стратегия. От 2006 година ние работим по този въпрос, е, след е, която стратегията от 2006, която последва след стратегията от 2005. Като говорим за резултати извън Европейския съюз, ще спомена четири. Намаляване на излисика, е, излишъка от е, огнестрелни оръжия и е, амуниции в страни като Западните Балкани, Беларус, Грузия там имаме дейност, увеличаване на а, а, така наречените програми PSSM, например, полицейските органи в Западните Балкани получават подходящо обучение, оръжията им са съответно защитени, не могат да, да бъдат обект на посегателство. Трето, проследяване на оръжие и амуниции в а, а зони на конфликти, така наречената програма за електронно е, и проследяване. Е, да речем, опитваме се да проследим оръжията, придобити е, от терористите и даваме тази информация на държавите членки. Така се осъществяват механизми за експертен контрол. И на четвърто място обмен на информацията, на информация относно износ на оръжия. Това разбира се остава от компетентност на държавите членки. Решението за износ на оръжие има предвид, но ние имаме обща позиция и общи критерии по този въпрос и работим за сближаване на политиките за износ на оръжия и е, обмен на информация чрез базата данни КОАРМ. Тук и парламента има активно участие. Ние публикуваме информация, ежегодно информация за износ на оръжие от Европейския съюз. Председателят, благодаря много и на двама ви за дадените отговори. Благодаря ви и за толкова интересната презентация. Още веднъж извинявам малкия брой присъстващи. Е, сега, е, тъй като имаме малко време, 15.45, когато е обявена следващата точка от дневния ред, обявявам кратка пауза. Окей, colleagues, we... Така. А... Уважаеми колеги, нека да подновим заседанието. Благодаря на тези, които са тук, че не си тръгват. Не са много хората в залата. Стигнахме до точка 5. Важен въпрос, свързан с трафика на хора, както и с необходимостта от повече трудови инспекции, за да се предотвратят случаи на уязвимост във връзка с работници от трети страни. Естествено, тази тема е свързана и с законната миграция. Вероятно някои от вас знаят, че през 2015 година Агенцията за основни права публикува едно голямо проучване, наречено тежка трудова експлоатация, работници, които идват в Съюза или се преместват в рамките на Съюза. Това проучване се основаваше на един научен проект, продължи две години. Той е започнал през 2013 година и благодарение на този проект ние научихме за важни заключения в тази област. Днес ще чуем информация относно продължаващата работа по този въпрос. Първата част от проекта беше поставил акцент върху природата на различните форми на експлоатация и ответната реакция в Европейския съюз, както и е, липсата на наблюдение на работното място в много сектори. Втората част е, днес поставя акцента върху опита и гледните точки на различни чуждестранни работници. Е, агенцията е направила интервюта с жертвите, един иновативен подход, що се отнася до гражданите на трети страни които са нередовно пребиваващи. Сега ще дам думата на Людовика Банфи, която е учен и работи в рамките на Агенцията за основните права. Людовика, добре дошла. Имаш думата да направиш своята презентация. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, удоволствие да съм тук. Искам да споделя с вас някои от заключенията на нашия втори проект, по света на тежката трудова експлоатация. Преди да ви кажа по същина какви са резултатите от нашето проучване, искам да споделя едно конкретно послание – Става дума за един човек, един мъж, който работи в Португалия. Той е нает благодарение на една компания, която му е пускала 250 евро. Подписал е договор на португалски. Предава документите си за самоличност на тази компания. Плаща нома около 300 евро на месец за 200 часа на седмица живява при тежки условия. Оказва се по-късно, че са му приспадани средства за настаняване, за социално осигуряване. живея е при много тежки условия, много хора в една и съща стая, без климатици, при тежки условия в условията на високи температури. Имало е обещание да му се даде законен статут. В Португалия това е възможно. Проведена е трудова инспекция. По време на тази инспекция на него му е казано да излъже за условията на труд и да каже, че е доволен. По време на втората проверка инспекторите молят работника да разговаря на четири очи с тях. В този случай работника успява да разкаже какво е положението. Това е конкретен пример, който ясно иллюстрира различните случаи на трудова експлоатация, на които ставаме свидетели. За какво става дума? Какви са тежките форми на трудова експлоатация? Става дума за условия на труд, които са престъпни по своя характер и които се отклоняват от стандарта. За какво става дума тук? Значи, това е една пирамида на тези условия, принудителен труд през ангарият и се стига чак до съвременно робство. На средното ниво в пирамидата се говори за ангария. Тук не са споменати други форми. Те са споменати обаче в директивата за заетостта на работниците. Там се говори за защитаване и на достоинството на трудещите се, между другото. много важно да се прави разлика между различните форми на тежката трудова експлоатация. Първия научен проект беше проведен между 2013 и 2015 година – това проучване разгледа правната рамка в различните държави членки. Направихме 700 интервюта с различни професионалисти. Разгледахме економическите условия, рисковите фактори, методите за превенция. Обсъдихме как може да се подобри положението. Говорихме за това, че може да се укрепи наказателното право, което е доста фрагментарно по своя характер – не се дава възможност на работниците да работят в друга държава по един ефикасен начин. Има препоръка да се подобри работното място, да има инспекции, да се овластят жертвите, да има нулева толерантност. След първото проучване, ние започнахме втората част на нашето проучване. Този път интервюирахме повече от 200 работници е, включихме работници от Европейския съюз, една четвърт от общо интервюираните, останалите три четвърти бяха от е, трети страни, като една трета от тях бяха с незаконен статут. Опитахме се да разберем как е, хората са били наети при съответните условия, какви са техните условия на труд, къде живеят, какви са стратегиите за да ги задържат, рисковите фактори и достъпа до правосъдие. Проучването засегна 8 държави членки. Тук виждате основните отрасли, в които са заети тези хора там, където основно ставаме свидетели на трудова експлоатация. Значи започваме с работа в рамките на домакинствата, след това хотелиерство и ресторантьорство, строителство, селско стопанство. Има и други отрасли, които не са толкова познати, като например малки магазини, продажба на дребно, различни места, салони за красота и така нататък. Почистване, освен това. Различни са категориите на жертвите – тук се споменават законно пребиваващи граждани на трети страни с различен статут, сезонни работници, командировани, кандидати за международна закрила, хора, които се ползват от международна закрила, хора с туристическа виза, както и мигранти е, с незаконен статут, незаконно пребиваващи и европейски граждани. Много различни хора интервюирахме. Какво показват резултатите? Що се отнася до условията на труд е, и настаняване, повечето, почти всички всъщност имат проблеми по отношение на заплащането. На много хора не се плаща, приспадат им се средства за храна, за настаняване, за социални осигуровки. По отношение на мястото на настаняване много проблеми има с безопасността. Почти всички работят прекалено много, без да им се дава възможност да почиват, без възможност за платен отпуск. Много често тези хора са преследвани, освен това. Повече от половината имат проблем по отношение на договорите. Или няма договори, или са само на език, който е неразбирам за работниците, защото става дума за официален език на Съюза. На следващо място, ниският ниския стандарт на живот, на местата на настаняване, повече от половината интервюирани са с осигурено жилище от страна на работодателя. Онези, които работят в домакинствата, живеят у самия работодател, това са и местата с най-сериозни проблеми по отношение на настаняването. Що се отнася до наемането? Как хората са станали в крайна сметка жертви на трудова експлуатация? Повечето от тях чрез изграждане на лични контакти, информация предавана от уста на уста. Почти една пета обаче са били наети чрез посредник или някаква агенция. Това са случаите, където има различни форми на тежка трудова експлоатация, наред с трафика. Какво правят тези агенции? Значи, изискват твърде високи такси, които са незаконни, освен това, обещават работни места, които на практика не съществуват. Това открива работника, когато пристигне на място. Освен това им се обещава статут на пребиваваш, което не може да се предостави проблеми има по отношение на договорите. Подписва се един договор, след това се предоставя съвсем друг договор, при пристигане на място по-низко е заплащането, условията са съвсем различни. Освен това, има много сложни системи на предоставяне на под изпълнител чрез посредници. Съответно, по този начин се прикрива отговорността. Кой носи отговорност за условията на труд на тези хора? Попитахме, от, попитахме работниците, според тях, какви са най-важните фактори, свързани с риска. Защо се стига до положението, в което са? Същия въпрос беше зададен и по време на първата, и по време на втората фаза. Какви са според тях рисковите фактори? Значи уязвимостта, свързана с статута на пребиваване. Това означава или да си в положение на незаконно пребиваваш или да имаш статут, който е различен спрямо този, който би трябвало да имаш, ако ще работиш. Това означава, че лесно могат да те депортират, съответно не искаш да докладваш за нередности, страхуваш се освен това, че ще загубиш работното си място – този рисков фактор е особено видим, когато работника е свързан само с конкретна работодател и не може да го сменя. Други рискови фактори, които са важни за работниците, например, те не знаят езика на страната, в която се намират, не знаят какви са техните права като трудещи се, както и липсата на наблюдение. Какво означава това? Трудовите инспекции са от съществено значение, за да се открие трудовата експлоатация. Резултатите на проучването показват, че инспекциите се случват много рядко. Ето виждате броя или дела на инспекциите по отрасли. Например, за онези, които работят в домакинството инспекциите почти не съществуват. Двама работници в сектора, за който говоря, са докладвали за инспекция. В сектора на производството 50%. Значи, редки инспекции, освен това, има голяма езикова бариера, за да работи един механизъм за наблюдение трябва да има преводачи, трябва да може да се разговаря с самите работници. Работниците споменават и за още един недостатък. Задават им въпроси пред самите работодатели. Това се случва често и естествено това неблагоприятства даването на откровени отговори. Има и редица стратегии, до които прибягват работодателите, за да накарат хората да лъжат. Инспекторите оповестяват предварително, че ще дойдат. Съответно, работодателите знаят кога трябва да са на място. Освен това, благодарение на това предварително, предварително оповестяване, работодателите могат да поискат от работниците да се скрият, да използват фалшива информация. Освен това, настаняват ги в места, в които те обикновено не прибивават, но места, които отговарят на условията за безопасност. Това е основното, което искахме да кажем. Отново казахме, основното тук беше интервютата и е, експлоатацията. Трудовата експлоатация. Ако трябва да се върна на тези, които са изложени на особен риск от трудова експлоатация, помощниците в домакинството. Те зависят е, страшно много от работодателите си, тъй като живеят от тях, зависят от тях за това дали ще имат разрешение за пребиваване. Тяхната виза е обвързана с конкретен работодател. Тази категория работници в исторически план е по-слабо защитена. Споменахме вече за пълното отсъствие на трудови инспекции в този отрасъл. Освен това, има по-голям риск от социална изолация. Тези хора са невидими в дома, в който живеят, не общуват с други хора, това са най-често жени и има конкретни е, рискове, свързани с пола, естествено сексуална експлоатация и насилие по признак пол. Идентифицирахме подобни е, явления, след като интервюирахме голяма част от тези хора. Какъв е пътя напред? Да има по-добра регулация, естествено, да се наблюдават по-добре агенциите за наймане на подобни хора, да се приложи законодателството, да има ефективни инспекции, трябва да се гарантират адекватни условия на труд и на настаняване. Много е важно инспекциите да са такива, че те да са насочени към подпомагане на заетите, особено тези, които са изложени на най-голям риск в най-рискованите сектори. Необходимо е да има сътрудничество между различните заинтересовани страни, между жертвите, представителите на трудовите инспекции, полицията, правоприлагащите органи като цяло. Освен това, трябва да се направи стратегически анализ на това, кои рискове са най-съществени, къде най-лесно може да се открие трудова експлоатация. Имаме нужда от по-добро наблюдение, и по-добро обучение на хората, които работят в органите за наблюдение. Те трябва да знаят как да могат да откриват неправомерните случаи е, на, на заетост. Трябва да знаят е, кога е, нещо е безопасно и кога не. Освен това, трябва да се избегне твърде голямата зависимост от съответния работодател, да не бъдат обвързвани заетите с един конкретен работодател. По този начин се избягва до голяма степен риска от злоупотреба, от експлоатация. Държавите членки трябва да намерят начин, когато един работник загуби работата си, да се направи така, че да не му се отнема разрешението за прибаване или визата моментално. И накрая трябва да се насърчат жертвите да докладват за всички нарушения, като се гарантира доверие. Тук се засягат въпроси, свързани с е, миграцията. Не може всички притеснения, които имаме във връзка с идващите мигранти, да вземат превес над трудовите условия, в които работят тези хора. Благодаря, благодаря ви за тази презентация. Има ли някакви въпроси? Um, Винаги започвам да се извинявам, когато стане така, че няма въпроси. Извинявам се, не внимавах. Благодаря за презентацията. Беше колкото интересна, толкова и шокираща по някакъв начин. Имам няколко кратки въпроса. На първо място казахте, че един от основните проблеми е злоупотребата с статута на пребиваване на работниците, мигрантите. Това като цяло беженци ли са или са хора, които са наети и специално доведени в Европа, за да работят. На второ място, когато говорим за агенциите, това са национални агенции, които работят в национален контекст ли са или са по-специални агенти, които предлагат услугите си в повече от една държава? Тоест агенция от една държава, която набира работници за множество държави. И на трето място, миналата седмица договаряхме службата за труд за Европа Виждате ли възможност за съвместни инспекции на службата, Агенцията по основни права и а, службата по труда? Благодаря. Аз ще задам един малко по-широк въпрос. Дали вие като агенция по основните права, когато става въпрос за законна миграция и а, основните права, наблюдаваме влушаване на положението като цяло. Вече има директива за сезонните работници и редица други мерки, които са положителни. Не искам да ги омалуважавам. Но те представляваха реакция на определено положение. Не съм сигурна, сигурен дали достатъчно добре се прилагат, за да осигурят законна миграция. Очакваме през следващия мандат да се говори много за закон на миграция. Една част от държавите членки се страхуват от нея и блокират работата. Но ам, държавите членки всъщност са онези, които могат да придвижат напред тези мерки. За съжаление, това не се случва заради тези съпротиви. Законната миграция е ли на дневен ред според вас? Смятате ли, че трябва да има съвместни мерки за законна миграция или тази тема се загуби в пространството. Няма да коментирам предстоящото гласуване по инициативата за синя карта. В нашата комисия имаше много гласове в подкрепа на преразглеждането на разпоредбите, свързани с синята карта. Но темата законна миграция е много, много проблематична. Никой не иска да говори за законна миграция преди изборите – това е поне моето впечатление. Може през, последни, през следващите пет години изобщо да не говорим на законна миграция и след това комисията да предложи преразглеждане на а, разпоредбите. Биргит, когато казвате, че никой не иска да говори за закон на миграция, може да е така, но има множество лъжи и дезинформация в тази връзка. Миграцията и Законната миграция, свързана с заетостта, е феномен съпътстващ цялата ни история. Никой не може да го отрече, трябва да го приемам като факт. Много благодаря за вашата презентация. Някои от подробностите са шокиращи и аз съм на това мнение. Много е важно да има такова проучване, което да създаде в обществеността тема за размисъл. За съжаление, това, което вие казвате, не е нещо ново. Наблюдаваме от години, от десетилетия съществуват подобни ситуации в всички държави членки. И това е истински шокиращото обстоятелство. И дори ако постигнем споразумение по така наречената инициатива за синя карта, това няма да реши проблема, защото проблемът всъщност е в държавите членки, които знаят какво се случва, но нямат желание да се борят с тази ситуация. В крайна сметка, онези, които дават работа, е, работодателите всъщност е, печелят е, от ниските заплати, липсата на социална сигурност – а, заетите зависят от а, своите работодатели и като че ли в държавите членки няма воля да се промени това обстоятелство. Те като че ли не искат да защитяват а, жертвите. И дори когато се правят а, инспекции, и се открият незаконно пребиваващи или а, такива лица, които работят а, при нерегламентирани условия. Мерките са хората да се върнат, да бъдат, да бъдат върнати обратно в родните си страни и да бъдат заменени на следващия ден от други. Така че, според мен, липсва воля да се промени ситуацията в държавите членки. Благодаря. Биргит. Всичко, което каза е абсолютно вярно. Държавите членки не се интересуват достатъчно от е, това. Нещо, което искам да спомена и свързано с казаното от е, Биргит. Когато правихте вашето проучване, срещнахте ли съпротива в е, държавите членки? Има и друго обстоятелство – в политическите кръгове. Едно политическо лицемерие не само от а, десния спектър а, и а, от а, цялата политическа прослойка липсва желание за постигане на справедливост в заплащането. В момента има такъв наратив в много държави членки, че ефтина работна ръка наводнява пазара на труда и тя е заплаха за местния пазар на труда. И Както каза Биргит, това може би е едно от обстоятелствата, което пречи на държавите членки да предприемат действително мерки в защита на работниците, въпреки че има законодателство на европейско ниво. Питахте ме от кои държави идват тези работници които биват експлуатирани. Една част от тях са подали молба за международна закрила, която е отхвърлена и те пребивават незаконно. Други са дошли по законен път, но в последствие пребивават незаконно. И по този начин се създава зависимост от е, работодателя в очакване на смяна на статута на пребиваване и надежда за озаконяване. И точно от това се възползват е, работодателите, както показва изследването ни. От е, настоящото положение можем да си направим извода, че за в бъдеще по отношение на мигрантите ще има още такива, на които е отказана международна закрила, така че те ще излязат по този начин от редовния пазар на труда. Питахте ме за посредническите агенции. те често пъти работят в а, определена държава членка с партньор в а, друга държава членка, които работят в а, областта на трудовия пазар. И за това е важно да се правят инспекции, да се наблюдават не само агенции в новите държави членки и в трети страни, това са само част от тези посреднически агенции. И трябва да се следят всички процедури на регистрация и изисквания. По отношение на Европейската агенция по труда, Попитахте ме дали са възможни съвместни е, инспекции. Аз смятам, че когато се работи в няколко държави, особено важни са тези съвместни инспекции. Трябва да има сътрудничество. А, също така трябва да бъдат включени и законните работници мигранти. Органите, които осъществяват наблюдението, се ръководят от оценка на риска възоснова на различни елементи, включително и а, стратегии вследствие на изследвания като нашето. И в всяка държава членка трябва да има данни, а, които да насочват а, трудовата инспекция към по-целенасочени проверки по законната миграция, това е една от нашите препоръки да има повече и по-надежни схеми за законна миграция, така че хората не са принудени да рискуват живота си, за да намерят работа. А, ясно е, че най-уязвими са хората с неизяснен статут на пребиваване. Те са и най-често експлуатирани. Планираме последващо проучване, за схемите за законна миграция на ниво държави членки. ще направим оценка също така и на схемите за озаконяване на пребиваването в определени държави, като Испания, например. в много случаи има забавяне на плащането на социални разходи, например. Сега нещо, което не е ново проучване, а по-скоро втора фаза от нашето проучване, а, ще бъде предстоящото ни проучване от гледна точка на жертвите. Как те оценяват своята ситуация и от каква подкрепа имат нужда. Или какви впечатления имат от намесата на полицията, например. И ако чуем гласа на жертвите, това ще допълни картината на провеждането на инспекциите и тяхната ефективност. Докато правихме проучването, работихме, говорихме по-малко с политици, по-скоро с експерти или хора от практиката. Затова не мога да отговоря на въпроса ви. Благодаря. Действително тези теми са много важни. Нашите колеги Биргит и Ерун се спряха на основополагащи а, точки. А, в връзка с проблемите, с които трябва да се справим. Много благодаря за представянето на резултатите от работата на вашата агенция. Ще продължите работа и в следващия мандат, разбира се, и ще имаме възможност да се видим отново. И сега, скъпи колеги, преминаваме към шеста точка от дневния ред. И в този момент аз ще помоля госпожа Беате Гминдер, началник на дирекция миграция и миграция и фондове за сигурност, финансови ресурси и мониторинг, да, на Европейската комисия да заеме мястото си в очакването на нейното изказване. So, colleagues, um, thank you very much. So, colleagues, I'm glad to welcome you. Така, колеги, с радост казвам добре дошла на госпожа Беате Гминдър от Генерална дирекция вътрешни работи. Ка само да припомня, че Генерална дирекция вътрешни работи отговаря за редица фондове, като АМИФ, вътрешна сигурност и политическо сътрудничество и АЕСФ, интегрална вътрешна вътрешен фонд и управление на границите, АЕСФ. Ще чуем представени и от други генерални агенции, но сега очакваме основно да чуя от вас Беате. Колеги, припомням, че темата е особено интересна за нас в контекста на подготовката на следващата МФР и тук правомощията на комисията Рибе, Либе. Е, както знаем, понякога е доста трудно за парламента да последим парите в качеството си на нечисто бюджетен орган. Целта на днешното изложение от една страна да информира нашата комисия за изпълнението на освояването на фондовете през 2018 година и да получим информация за работните програми за 2019 година. Тук става дума за общностни дейности, конкретни дейности, дейности в сътрудничество с трети страни, както и спешна помощ, особено в случаите на някои държави членки. Сега давам думата на Беате, за да отговори на всички тези въпроси, след което ще имате възможност да зададете въпроси, колеги, особено нези, които работят по темата за МФР и всякакви други въпроси. И така, Беате, заповядайте, имате думата. Благодаря много за топлото приветствие, за възможността да говоря днес пред вас. Искам да използвам първите 10-15 минути за обща информация за освояването на фандовете. Подготвих PowerPoint презентация, но няма да се спирам на нея подробно. Ако имате въпроси, презентацията е на ваше разположение положение. Ще започнем, както каза е, Клод, с един общ поглед за съвместното управление на националните програми. Току-що получихме информация за 2018 година. В петък след обед беше срока за изпращане на годишните отчети. Това означава, че веднъж годишно държавите членки ни изпращат доклад събират всички плащания и изискват одит за тях след като могат да потвърдят освоените суми, те ни ги изпращат за уравняване и това ще бъде наша задача през следващите 2-3 месеца. Ще разгледаме всички държави членки, как са прилагани, аудитирани програмите и как можете да ни уверите на европейско ниво, че парите са освоени целенасочено и редовно. Така тук се явява известен джетлег, както го наричам аз, защото започваме на практика след приемането на МФР. Годината е 2015. 2018 година програмите работят на пълна пара и официално ще приключат следващата година. Държавите членки могат да планират и до година дейности, които ще приключат официално от 2002 2022 дори 2023 година. Обяснявам това в контекста на сините колонки. Първо имаме АМИФ, след това имаме ISF в средата и на най-малкия фонд BMVI за полицейско сътрудничество. Това е третата колонка. Е, доста е малък, бих казал, и не се вижда, но в синьо виждате общите суми, предоставени на държавите членки. В оранжево пое, поетите национални ангажименти и след това това са данни от 2017 година, е, защото те държавите членки сега ни изпращат а, докладите за плащания и до края на март ще очакваме доклад за изпълнен, изпълнението на задълженията. Както виждате, малко сме назад с оформянето, но ще положим всички сили. И така, жълто е ако сумирания разход до края на 2017 година. А в зелено са данните до миналия петък т.е. до 2018 година. Както виждате, навсякъде имаме повишение. Първо, общо, второ, ангажименти, трето, платено до края на 2017 година и 2018 година. Заявките за плащани до края на 2018 година. Още не сме ги прегледали и потвърдили. Общо взето освояването нараства и можете да видите по фондове и държави членки. Пак казвам, ще имате презентацията и можете да, ги, да я разгледате на спокойство. Що се отнася до процента на изпълнение в червено и освояването в червено виждате, че изпълнението е в синьо е по-голямо от а, и, използването е единствено за някои държави 2000, за някои страни 2018 година все още нямаме официална статистика, срока и е края на март. Подобно е положението за фонда за границите BMVI и твърде сходна е картината за фонда за полицейско сътрудничество. Извинявам се отново за непрегледността на слайдовете, но отново казвам, ще ги имате. И така, фондовете и европейския бюджет, какво е предоставено и какво е изпълнено. Имаме редовно докладване, веднъж годишно всъщност от държавите членки, но можем да кажем, че днес имаме 2995 проекта за 2,5 милиарда принос на Европейския съюз в в тази област. Средната стойност за последните 20 месеца около 550 хиляди на проект. Имаме 75 до 90% финансиране е, както виждате, проектите са по-скъпи от европейския принос. И ето примери. В жълто можете да видим, е, че сме помогнали на над 3 милиона и 300 хиляди души в рамките на интеграцията по линия на съответните стратегии. 160 е, хиляди души в уязвимо положение непридружени малолетни са получили от фонда специална помощ. Това са нашите фактове за фонда. Понякога ги наричаме смешни и забавни факти на английски fun facts. Ако разгледаме следващия диапозитив, част от АМИФ за мерки за връщане. Например, 77 000 доброволни завръщания са подпомогнати. Също 24 000 души са били презаселени в съответствие с получените заявки. И в дясно, в жълто, можете да видите за релокация е, и е, официално приемане от Турция този фонд не е напълно освоен, затова решихме в края на миналата година да направим известни промени, за да могат неосвоените средства да се използват за други цели от държавите членки. Преразглеждането е в ход. Що се отнася до следващия диапозитив, е, някои от фактовете за е, АЕСФ, за е, защитни мерки за границите и визите имаме над 6 милиона и 500 хиляди евро. 3,5 милиона евро са 1,3 милиона евро са предоставени на проекта. Имаме и съответна бройка предвидена за 64 консулски служби. На 900 души е, са били използвани като персонал. <coughs> за полицията имаме 530 проекта за 27 държави членки и тук виждате какъв е приноса по отделните проекти. Имаме и публикация, така наречения снапшот, снапшот моментална снимка с, с снимки от проектите, ето тук, например, един център в Вилнюс, където граждани на трети страни получават информация за страната и обществото в страната домакин и да изучават езика. За 18-та година е, сериозно увеличение по националните програми е, или на правно основание на АЕСФ, е, полицейско и гранично сътрудничество или гранично охрана и визи вие като бюджетен орган ни предоставихте допълнителни средства, които преразпределихме в държавите членки, използвани по оценка на по Шенген или уязвимостта на държавата, както и за системата вход-изход, е, entry-exit както и бя предоставени, бяха предоставени на допълнителни средства и допълнителни средства за интеграция и връщане, а специално за фонда за гранична охрана имаме сериозни закъснения от, на финансиране от Шенген е, асоциираните страни по, за Шенген, но средствата идват доста късни. Справката, разбивката за предоставянето е разработена адекватно и в заключение ще кажа е, че какви са изводите. Едно от предизвикателствата е трябва да гарантираме покриване на най-насъщните нужди, било от национално или по друго финансиране, особено нуждите на приемане и управление на границите, особено в страните, така да се каже, на фронтовата линия. Всичко това и в светлината на преразглеждането на регламента Дъблин. И така трябва да гарантираме правилно изпълнение на националните програми. Сега е така финалната права. Тези програми, е, всичко това попада и в е, е, преговорите по новата МФР. Работим по предложение. Надявам се, че няма да се стигне до закъснение на програмите. Но мисля, че това е извън нашите ръце. Сега някои факти за прякото управление по двата цитирани фонда. Ето виждате а, за пряко управление предоставените средства. Това означава, че комисията обявява търк или конкурс и се явяват кандидати това става, става дума за транснационални проекти. Имаме четири проекта, изпълнявани в консорциум през национал, отвъд националните граници и с особена полза за Европейския съюз. Виждате, че имаме увеличение на бюджета с пикова стойност през 2017 година. За 2019 година сумата е малко малко намалена, но все пак тенденцията е възходяща. Накратко примерите е, за да добиете представа за АМИФ. Е, имаме 145 е, проекта в подкрепа на интеграцията, информационни кампании в трети страни, подкрепа на различни мрежи за доброволно завръщане, реинтеграция управлявана от различни държави членки в обмен на най-добри практики и хармонизиран подход е, имаме програми за регионално развитие и подпомагане, особено заедно с Върховния комисарят да регистрираме и подпомагаме хора в Северна Африка и Североизточна Африка, Африканския рок, така че те да могат да се регистрират. Това предполага действаща система за миграция в страните. И разбира се, знаете, доверителния фонд. Най-голям брой е проектите по ISF, полицейското полицията, 151 проекта. Това е свързано с а, същността на проекта, полицейско сътрудничество, борба с престъпността, организираната и киберпрестъпността. Поставяме сериозен акцент на специален търг Протект за крила има е, различни предложения за защита на градовете и общините и за разработване на съвместни действия за пред, е, пред, предпазване на особено уязвими цели и публични пространства. В публичното извинявайте, в сферата на полицията имаме няколко мрежи, привличат общественото внимание към радикализация, особено важно от тях с цел превенция на радикализацията. Гражданското общество разработва альтернативни методи, за да предотврати радикализацията, особено на млади хора. И имаме програма за укрепване възможностите на гражданското общество за разработване на подходящи бъдещи доверия, альтернативи и наратив против терористичната пропаганда за границите АСФ имаме по-малко проекти, 9 на брои, основно сътрудничеството по линия на Евросур So have... Знаете за какво става дума. Сътрудничество Гърция, Кипър, Балтийския регион и за обмен на информация и в момента събираме заявки за една проект с суми от 20 милиона и разбира се тук попада и визовата политика. След това спешната помощ. Е, и, имаме и по трите фонда такива суми. Виждате как изглежда бюджета. Както виждате, е, над 1 е, милиард и 460 милиарда са, 1 милиард 460 милиарда са дадени. Въобще виждате как се разпределя сумата. Каква е целта? Тук е, ще видим как, е, е, как са разпределени средствата. Най-голям дял е в ляво, Гърция и други участници, т.е. всичко, което се, се прави за подпомагане Гърция в, за овладяване на кризата. Виждате по другите проекти как са разпределени сумите между Гърция, Италия и България. Както виждате, тук основно наистина с, е, е страната Гърция, условия за приемане, помагане на малолетни, преводи, настаняване, включително в хотели в Италия. Помогнахме много за доброволно връщане, подпомагане на общественото здравеопазване, защита на жертви на трафик и интеграция. Също в Испания и в Кипър, Харватия и други страни. Е, става е, това е за страни в е, належащо положение и при криза на границата. И накрая, поуките от наш от досегашния период на финансиране. Това е полезно за Европейския съюз. Ние не сме достатъчно гъвкави и една от причините да не можем да окажем спешна помощ на държавите членки, не можем да разпределяме допълнителни средства. Изхождаме само от статистики на базата на 2008 година. Знаете, че положението е много различно в сравнение с сега. И в следващата финансова рамка това ще бъде обсъдено. Взаимодействаме с други м- проекти и финансови инструменти, но ще се постараем да я подобрим. Освен това се стремим към опростяване, към трансгранични програми, и се включихме към регламента за разпределянето на средства, включвайки различни политики. Оценка. Имаме рамка за оценка от самото начало. Тази година доста закъсняхме. Следващата година ще бъде по-добре. И какво предлагаме? Предлагаме повече гъвкавост от началото на периода да имаме 50% разпределение, да имаме тематично заделени 40% на базата на работни програми за допълнителни средства на държавите членки според нуждите и една неголяма сума за, от 10% за текущ отчет. Благодаря за търпението благодаря и съжалявам, че се забавих. Благодаря. Презентацията наистина беше много подробна. До сега само господин Лопес Агилар е поискал думата. Ако някой друг иска да го направи, моля да ми сигнализира. Извинявам се, но имаме спешни въпроси за разглеждане, така че госпожа Сипел ще седне на председателското място. Господин Агилар, благодаря. Винаги следим с голямо внимание подобни презентации. Информацията в тях е много важна за нас като политици. За първите 4 месеца на тази година, всъщност миналата година, 2018, това е факт, което ще кажа. Чухме го от Международната организация по миграция, както и от ВКБ ООН. Та, Имало е повече връщания, отколкото е, незаконни, незаконно влизащи иммигранти в Европейския съюз. Това е изключително важно. Много отдавна настояваме, и то последователно, на това, че има разлика между факти и предположения. Общественото мнение се основава на грешни предположения. Постоянно се казва, че има една инвазия на мигранти, че нямаме никакъв граничен контрол и че всичко това се дължи на Европейския съюз, на неговите политики, че той не си върши работата. Данните показват точно обратното обаче. Има контрол, няма инвазия и не става дума за провал на Европейския съюз. Става дума за това, че държавите членки не успяват да следват насоките. Дори не успяват да спазят европейското законодателство. Основното тук е следното. Вярно ли е, че броя на връщанията, независимо дали са доброволни или принудителни, е по-голям от тези, които влизат в момента. Говоря за онези, които определяме като влизащи незаконно на територията на Съюза. Благодаря, Хуан. Не виждам други желаящи за изказване. Аз ще добавя един въпрос, само че не съм сигурен дали ще можете да отговорите. И така, когато говорим за връщания от всякакъв характер – Имате ли информация за това в кои държави се връщат основно тези хора? Имам и един конкретен въпрос, тъй като споменахте приноса към Африканския доверителен фонд. Фонда за Африка. Имаше много възражения относно целите на този фонд. Когато се препращат средства към този фонд от АМИФ, знаете ли и можете ли да контролирате за какви цели се изразходват тези пари? В отговор на последния въпрос, тъй като става дума за бюджет. Да, ние прехвърляме средства, но не можем да проследим за какво се изразходват средствата, тъй като те отиват в един общ резерв. Комисията и ГД и Пол е, отговарят за дейностите по този фонд и всички дейности, които се финансират по него, са обект на консултация. Нашите пари не отиват за неща, които не са договорени в рамките на основния е, комитет. Относно броя на мигрантите и връщанията ще трябва да проверя. Нямам информация. Що се отнася до страните на връщания, има редица държави, ще трябва да се обърна към колегите, които отговарят за това. Мисля, че имаме цялата необходима информация, но аз не разполагам с не. Основно съм тук, за да говоря за средствата. Председателката. Няма проблем. Всъщност това е един, едно познато затруднение, тъй като картината е много широка. Искам да направя коментари, да задам въпрос, свързан в по-голяма степен с бюджета. Знам, че положението е много различно в страните по происход. Споменахте подкрепата за доброволното връщане и подпомагането на хората да започнат нов живот в страната си. Знаете ли какви са конкретните проекти, които са насочени към подпомагане на хората? Дали става дума за осигуряване на някакво жилище, за осигуряване на работа или за подкрепа за района, в който се изпращат хората? Съвсем конкретно ще отговоря. Работим чрез Международната организация по миграция. Тя разполага с така наречения пакет за реинтегриране на онзи, когато връщат. Е, много различни са инициативите, предвиждат се естествено и джобни пари, те са много важни, като говорим за връщането обществена подкрепа. Не знам дали се осигурява конкретно работно място, но се осигурява подкрепа в рамките на един много цялостен пакет и за интеграция от всякакъв тип на място. Благодаря за тези отговори. Толкова по този въпрос. Благодаря за тази информация. Когато изразходваме средства, искаме да разбираме за какво се изразходват те конкретно. Благодаря за това, че дойдохте. И ораторката благодари. И така. Скоро ще стане време за последната точка от дневния ред. Okay. I'm just checking, but obviously... Проверявам в момента. Малко изпреварихме графика. Госпожа Софиин Велт е тук и представителя на комисията е тук, така че ако не възразявате, можем да започнем с последната точка от дневния ред за днес. Става дума за въпрос искане за писмен отговор до комисията от 6 ноември 2018 година относно проекта iBorder Control, внесен от София Индвелт. Ще говорим за този въпрос. Крайният срок за предоставяне на отговор изтече, отговор няма. При тези обстоятелства автора на въпроса поиска тази тема да се включи в дневния ред на нашата комисия по силата на правило 130 параграф 5. Въпреки, че междувременно комисията отговори на въпроса, автора би желал да разгледа този въпрос е, тук на заседанието, за да се чуе отговора и на комисията. Първо ще дам думата на София Интвелд. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че получихме отговор от комисията Моя опит не е особено малък и той показва, че комисията дава два типа отговори на въпроси с искане за писмен отговор. е наблюдаваме положението, втория, е, както се казва на френски сиркуле, Ариена Навуар. Аз получих отговор от втория тип. Това е още един пример за едно изключително противоречиво предложение, което ще се лансира под формата на научен проект. Обикновено така се случва. Или научен проект имаме, или транспорт. Всъщност сега, като говоря, се обръщам към грешните лица, защото вие всички сте тук. За какво става дума? Нещо изключително тревожно. Говорим за нещо, което се нарича правната рамка Border Control. Какво е това? Комисията говори за автоматизиран механизъм за разкриване на измами. Това всъщност е детектор на лъжата така го наричам обикновено, става дума за нещо, което ще бъде предоставено на граничните служители, за да решават те, по силата на изкуствения интелект, дали едно лице има право да влезе в Съюза или не. Комисията говори за свързване на тази система с други системи на граничния контрол в контекста на оперативната съвместимост. Знаете, това е любим за мен проект. Освен това, Комисията иска данните, които се придобиват чрез този детектор на лъжата, тези данни да бъдат свързвани с модела на предвижване. Това ще стане чрез ПНР. И преминаваме накрая към една китайска система. Какво имам предвид? Ще има система на възнаграждение възоснова на добро поведение. С други думи, ако се държиш добре, ще получиш точки, като дете в училище. Всъщност е, всичко това е толкова нелепо, че можем да си помислим, че е 1 април. Но има предложение, за него са сходени 4 милиона и половина. Искам да кажа, че обосновката е абсолютно нелепа. Казва се, че по този начин ще се улесни преминаването на границата, особено на летищата. Това е доста смешно. Не от вчера съм в парламента можем да се опитаме да преброим колко предложения са били обосновавани чрез този аргумент, че ще се намалят опашките по летищата. Мисля, че ние трябва да възложим проучване е, за това дали опашките по летищата са намалени през последните 15 години. Не мисля. И в заключение, госпожо председател, първо, комисията ще тества тази система в е, някои държави, включително Унгария и Гърция. Това не е съвсем безпроблемно, ако мога така да се изразя. САЩ се опитва да разгърне подобна система, но дори в САЩ хората смятат, че това отива твърде далеч. Би трябвало да се разтревожим. И накрая, трябва да го кажа тук, имаме нужда от система за етично политическо разглеждане и политически контрол върху подобни предложения. Комисията смята, че това са технически аспекти и не смята, че трябва да ни информира. Знаете, че в комисията има група от експерти е, и се смята, че те имат право да решават е, за такива неща, но аз мисля, че политиците трябва да решават, тъй като тук се засяга и етиката в крайна сметка. Като казвам политици, имам предвид нас в парламента. Какво смята комисията? Толкова. Много интересен въпрос, казва председателката да видим кого можем да попитаме. Вече един колега се е записал за допълнение. Първо обаче трябва да чуем комисията. По въпроса на Софи в писмена форма или по въпросите, които чухме сега с Аргентини. Госпожо председател, моите въпроси са подобни. Може ли първо да ги чуем и след това да чуем комисията? Председателката казва може. Госпожа Сергентини. Значи, Софи зададе своя въпрос на 6 е, ноември. Аз зададох моя на 7 ноември. Въпросът е 005369 наклона черта 3. И какво питам всъщност? Е, каква е научната обосновка на комисията? Какво смята тя за това, че е, има хора, които казват, че детекторите на лъжата не са акуратни. Какво ще се прави с личните данни? И на следващо място, какво е положението по отношение на лица, които кандидатстват за международна закрила на границата и какви права и средства за правна защита ще има за хората, които са връщани на границите, защото може да се стигне до там, че е, граничните служители да се осланят на информацията, която ще им даде този детектор на лъжата. Председателката, благодаря, Юдит. Това са допълнителни въпроси. Нека да видим сега на какви въпроси е готова да отговори комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека в началото да кажа, че за мен е удоволствие и чест да съм тук. Е, идеята е да се опитам да отговоря на вашите въпроси, да внеса яснота относно този проект, който искаме да финансираме. Ако трябва първо да отговоря на втората част от въпросите, искам да кажа, че ние сме дошли да говорим по един от въпросите, който ни беше зададен, но в крайна сметка става дума за един конкретен проект. За това ще се опитам да отговоря колкото се може по-обстойно на различните въпроси, които зададохте. Мисля, че отправната точка за каквото и да било обяснение трябва да бъде отговора, който изпратихме на парламента преди няколко дни на 8 февруари. Във връзка с първия въпрос. Много от е, казаното в този отговор е, ще съвпадне с това, което ще кажа сега. На първо място искам да кажа, че говорим за научна дейност. Това беше казано. Научната обосновка, е, научните доказателства биха могли да ни, подоб... да ни дадат възможност за по-добро е, контролиране на границите. Тоест, Възложили сме едно проучване, за да видим как можем да подобрим като цяло процеса на граничен контрол. На какво е посветен този проект? Нека да го кажа незабавно. Целта на проекта не е да се лансира една нова оперативна система – не, целта на проекта е да се удостовери дали някакви технологии, конкретни технологии могат да се прилагат в контрола и управлението на границите. Тоест, целта на този проект е много яка. Не става дума за така наречения детектор на лъжата, както вие го определихте. Тук има и много други измерения. Например, проверка на автентичността на документите, анализ на биометричните данни за целите на разпознаване на хора, разкриване на незаконно превозвани стоки, разкриване на лица, които са скрити на определени, определени места при преминаване на границите и така нататък. Тоест, автоматизираното разкриване на лъжи е само една част от цялостния обхват на проекта. На второ място, и това е валидно за всички измерения на проекта, е да се види дали използването на конкретна технология може да се разгърне в конкретна среда. Тоест целта в края на проекта е да се види дали нещо подобно може да проработи, възоснова на натрупаните научни доказателства. Тъй като проекта още не е приключил, ние не можем да кажем дали тази технология е ефикасна или не. Това ще стане по-ясно на по-късен етап от процеса. Тоест, ние в момента се опитваме да разгледаме дали от научна гледна точка има въобще смисъл да се говори за конкретни технологии в конкретни области. В този случай става дума за областта управление на границите. След това ще се обсъдят нещата, ще се обмислят на политическо ниво и в крайна сметка ще се стигне до конкретно решение за това дали технологията може да се разгърне или не. Дали тя може да бъде превъплатена в инструмент, който да бъде предоставен на граничните служители. Това ще стане на по-късен етап при разгръщането на цялостната инициатива. Когато говорим за етика и за права, искам да ви уверя, че комисията смята, че етиката и зачитането на основните права са от първостепенно значение. Не на последно място, когато говорим за подобни научни проекти. Всеки един научен проект трябва да отговаря на етичните принципи и на приложимото право. Всеки един проект, който се финансира чрез нашата програма, преминава през е, конкретен скрининг от гледна точка на етиката. Става дума за независими експерти, които проверяват какви етични съображения могат да бъдат повдигнати във връзка с конкретния проект. Тези експерти след това правят препоръки пред комисията. В този конкретен случай препоръката беше да има научен консултант по въпросите на етиката който да говори по всички аспекти, свързани с тези инициативи и да подчертава червени линии, които могат да изникнат в всеки един етап от процеса. Що се отнася до оценката на самото предложение, искам да подчертая още веднъж, че предложението беше представено за оценка на външни експерти – които трябва да определят дали в крайна сметка може да се стигне до нещо реално. До нещо, което да се разгърне на практика. Съответно, комисията реши да финансира този проект и в крайна сметка ще финансира онези инициативи, които имат най-голям потенциал да допринесат за изпълнението на конкретните цели, които имаме. Сега по конкретните въпроси. Тук не става дума за създаване на правна рамка за системата iBorder Control и съответно за система, която ще ни дава възможност веднага да определяме кой има право да влиза в Съюза и кой не. Просто говорим за развиване на технологии и за проверка на това дали някои конкретни технологии отговарят на нашите цели. Естествено, ако за една технология е преценено, че отговаря на нашите цели и ако се вземе решение, че трябва да се види дали тази технология може да се превърне в инструмент, който да се използва от граничните служители, то ще се започне и едно начинание, свързано с оперативната съвместимост, свързаното с свързването с другите инструменти. Въобще не говорим за някаква система за възнаграждение. Това не е част от приложното поле на проекта. По други въпроси, дали мога да кажа нещо? Мисля, че, мисля, че това е. Така ще приключа. Естествено, с удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси, в случай, че имате такива. Благодаря, госпожо председател. Раз. Благодаря. Сигурна съм, че ще има допълнителни въпроси. Самата аз имам няколко въпроса, но първо давам думата на Софи. Винаги ми е малко страшно, когато хора с най-добри намерения очевидно не доглеждат огромни опасности за демокрацията. Вашият отговор е безмислен за мен. Европейската комисия решила да финансира този проект, защото има най-голям потенциал да изпълни целите. А, за сега точността на тази технология е 76%. Ако това е най-високия потенциал, се питам какви са другите проекти. И онова, което също ме изумява е защо сте избрали Унгария, за да проведете а, пилотен а, тест на програмата сред всички други държави членки. И накрая, ако изпробвате тази система, защо не я изпробвате а, върху господин а, Тръмп? Защото ако тя не е на 100% точна, той ще я отхвърли а, като а, недостатъчно надежна. Благодаря, госпожа Вержия. Мерси, мадам Ла. Благодаря, госпожо председател. Изказвам благодарност на Софи <clears throat> за поставения, за отправения въпрос. И искам да кажа, че напълно споделям казаното от двете преждеговоривши колежки. Знам, че това е въпрос. Е, е, всъщност, това е въпрос, към който постоянно се връщаме и е, си спомням първия обмен на мнения и предход, предходните дейности. И както София каза току-що, че тя се пита как, как стоят нещата и аз се питам, не, ставаме ли свидетели тук на част от американския сериал Излъжиме. Говорим за група експерти за и по изкуствен интелект от Европейския съюз за различни, различни оператори, като е изброени между които не са всичките. Питам се доколко независими са тези експерти по отношение на проекта. Аз следих всички проекти за контрола на външната граница. Оперативната съвместимост най-сетне, е, не бива да забравяме, е, е номер едно. Огромен е, средствата и а, и посветени от Европейския съюз държавите членки за изграждане на изкуствена стена по границата, ми е, е, е страховито. Видях на българо-гръцката граница как действа системата. Е, при присъствие е, на всички в, да речем, един товарен автомобил за частица от секундата. Е, така че има какво още да се очаква. Може да се въвеждат много така наречени системи за сигурност, които единствено пълнят джобовете на международни компании. И да говорим за детектор на лъжата при всички а, досегашни системи какво подиграват или се а, има други, други възможности. Тук говорим а, за 4,5 милиона евро, които не могат ли да се употребят по по-разумен начин. Я съм напълно съгласна с казаното от Соф... Е, и питане и какво избира се за, за страна за проверка, за изпитване Унгария. Е, предполагам, е, за да няма най-малко възражение с, с съответните условия по границата ли, мисля, че жалко е да чуваме такива неща да не кажа смешно. И това не е отговор, е, отговора, който при, очаквах от комисията е, до обяснявани се за основни права, независими експерта, но кажете, ако искате да ви вярваме, посочете резултатите от, е, и от отговора на тези независими е, експерти, защото без доверие не можем да направим това, което ме тревожи, то в случая тук, е използването на този вид фондове от Европейската комисия. Е, това е на границите с мехотворното, ще се повторя. Before... Благодаря. Преди дам думата на комисията за отговори. Аз искам да задам няколко много прости въпроси. Говорим, че този проект изпълнява най-добре целите. Питам се какви са целите. Учетохме, че така се повишава ефективността, но чия ефективност и за кого ако разгледаме ситуацията на границата, с която се сблъскват много хора, ако някой търси международна закрила, най-доброто решение а, би било да се взема решение от машина. Това ли ни казвате? Не е ли задача на гранични служител да реши? И какво доверие ще имат хората в системата за миграция? Ако някой криминално проявен, трябва полицията да провери това. И на въпроса защо сте избрали Унгария, може би защото никоя друга държава членка не е била съгласна да работи по този проект, защото всички са имали задръжки. И нещо интересно когато говорим за технически решения, винаги се намират средства. Но когато говорим за фондове, които да подкрепят а, и да помогнат на хора без средства, се твърди, че решението е политическо и вие нямате отговор. Сега има още два въпроса от Роберта Мецела и госпожа Сържентини. Благодаря, госпожо председател. Малко закъснях, но въпреки това и слушах изказването на Софи и на госпожа Вержия, чух и някои от отговорите. Доколкото разбрах, говорим за проект, който ще приключи през август тази година. И редица държави членки са участвали в а, а, първоначалния избор, а, къде ще се проведе проекта, като Латвия, университет и а, изследователски институт в а, Испания, а, също така и Полша. Искам да попитам защо бяха избрани тези държави а, за тестовото а, тестовия, тестовата фаза на проекта и на какъв етап ще има анализ на процеса на подаване заявление за международна закрила. Дали това ще бъде след тази автоматизирана проверка? Какъв ще бъде графикът или срокът на обработка на отделните стъпки и колко ще продължи този процес? Благодаря, госпожа Сържентини. Не получих отговор на допълнителния въпрос. не получих и писмен отговор. Може би аз ще поискам отговор да бъде включен в дневния ред на наше заседание. Но когато средства за научни изследвания се харчат, решението се взема не само възоснова на технически спецификации, а и на етични аспекти. И ако една система работи на техническо ниво, това достатъчно ли ще бъде за нейното прилагане навсякъде в Европейския съюз? И ако има съмнения, трябва да има и отговор на тях преди да се стигне до приложение. Благодаря. Сега давам думата на комисията, за да отговори. Ще се спра на всички въпроси, които ми зададохте. Имаше някои припокривания в темите, така че ще се опитам да комбинирам отговорите си при възможност. Първият въпрос свързан с достатъчните доказателства от научна гледна точка за ефективността на проекта. Всъщност, самият проект трябва да даде отговор дали технологията е подходяща или не а, решението да се изпробва тази система се основаваше на редица научни изследвания, проведени в ограничен мащаб. Резултатите от тях показаха, че някои технологии успешно могат да се приложат при определени обстоятелства, не само за откриване на измами и за други аспекти на тази технология, но основната цел на проекта е да провери на практика дали има полза или не. И това ще бъдат достатъчните научни доказателства за полезността на тази технология, която да се е, използва при определени условия. Тук говорим в този смисъл наистина за е, изследователска дейност, която ще доведе до научни изводи, които можем да използваме и след е, намирането на научни отговори, въпросът ще стане политически а тогава ще се търси отговор на въпроса дали научните резултати могат да се приложат в действителност. По отношение на въпроса ви, защо беше избрана Унгария за пилотен проект? Това беше предложение на консорциум, за конкретното провеждане на научно-изследователската дейност. И това беше предложение, което а, трябваше да бъде прието след а, провеждането на проекта. Трябва да се направят а, съответните изводи. А, По този начин от консорциума беше взето решение кои държави да се предложат като държави, където да се проведе тестовото, тестовото ниво на проекта. По отношение на експертните мнения и независимостта, Групата от експерти на високо ниво беше създадена след вземането на решението за провеждане на пилотни проекти и мястото, където те ще се проведат, така че по този начин просто е невъзможно те да са повлияли на това решение. Действително, много средства бяха вложени в тези изследователски проекти – някои проекти се припокриват в определени области, действително, но това не непременно е отрицателно от а, известна гледна точка. От една страна имаме система или решение, което се изпробва в случая управление на границите. Но когато говорим за процеси по границите, те имат много аспекти и а, има много възможни решения, които а, се тестват и след това се взема политическо решение относно тяхното прилагане. А, така че днес а, можем. А, да обсъдим едно възможно решение и а, политическото решение може да бъде да се закупят съществуващи а, решения и системи. А, друг възможен път е да се проверят а, нови решения, по-ориентирани към а, бъдещето и по този начин да се обърнем към технологии или а, системи от ново поколение. Така че по този начин можем да се ориентираме по-скоро към бъдещето, отколкото към решаване на положение с настоящите системи. Не говорим за решение, което още утре ще бъде реализирано, просто цикълът на научно-изследователска дейност е доста по-дълъг, продължава 5 до 7 години в бъдещето преди вземането на конкретно решение. Трябва да имате предвид и това. Трябва да имате предвид и нещо друго. Откъде идват изискванията – само едната страна на нещата са а, индустрията, производителите, които а, натискат към определени а, решения. В а, програмата 2020 година има изискване програмата да бъде подходяща за крайния потребител – Тези изисквания се обсъждат от една страна от държавите членки в съответни комисии, от друга страна изискване е да се решават реални проблеми. В нашата работна програма е записано, че темите са ориентирани към прилагането и а, крайните организации и потребители трябва да бъдат включени задължително в проектите, за да сме сигурни, че онова, което разработваме, отговаря на потребностите на съответното ниво. Ние държим много на този подход, защото вярваме, че той е правилният. Етичният аспект за който попитахте. Той се разглежда в началото на проекта. Той беше разгледан и тук имаше препоръки, с които ние се запознахме и го представихме на държавите членки възоснова на всички правила и в тази връзка назначихме специален консултант по етика, който да работи по този проект. Дали искаме машините да вземат решение вместо нас? Тук ще кажа категорично не. Това не е посоката, в която вървим. Нещо, което е залегнало в самия проект – е принципа на човека в хода на процедурите, които включват машинна обработка или някои процеси биват поддържани, подкрепени от машини. В този случай технологията помага на граничните служители да изпълняват задълженията си, да вземат бързо решение, когато няма съмнение, в друга, други случаи да задълбочат проучванията, но това е технология и възможност, която за сега не съществува. В връзка с молбите за международна закрила и продължителността на тяхното разглеждане. Тези срокове и този график не е обект на проекта. Проектът цели да установи дали една система е подходяща за определени цели. А дали прилагането на тази технология ще доведе до вземането на решение, като например от кога нататък технологията ще се приложи или кога ще и се доверим и кога ще я приложим повсеместно и как това ще се отрази на скоростта на разглеждането на молбите за обежище. Това е политически въпрос, който ще се разгледа във всеки случай. Включително и ако проектът е изцяло доведе до положителен резултат. Мисля, че сега отговорих на всички зададени ми въпроси. Благодаря много. Колеги, припомням че а, времето ни изтича, имахме вече възможност да започнем доста по-рано, но все пак времето ни изтича. Ще дам все пак думата на София на въпроса за кратки коментари, но може би не всички въпросителни поставени от нас ще намерят своя отговор от представителите на комисията днес защото е, представителя на комисия е тук, за да говори за изследователския проект Софи. Накратко ще повтаря нееднократно казани неща тук. Нека е, компетентният еврокомисар да, да застане пред нас. Нищо лично към е, господата от комисията. Но тук е необходим политически отговор и всеки път отговорите са неудовлетворителни. Никой не е доволен, нито представителите на комисията, нито ние. Много съм объркана от подобни бюрократични отговори да ме отпращат като непослушно дете. Говорим за основни права на гражданите. Странна система е смехотворно. Второ, <clears throat> и, искал искала съм достъп до документи от е, на комисията и те се отлагат, отлагат. И ние искаме да знаем какво прави този комитет е, ЕСЕК с представители на бизнеса с конкретен интерес към въпроса. И второ, искаме всички документи, подчертавам всички документи, свързани с процеса на вземане на решение, от предоставяне на грантове и финансиране за, по този конкретен проект. Говоря за наистина всички документи и не до година, сега. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Това не е въпрос всъщност, но до известна степен аз съм напълно съгласна, че има въпроси, които не са получили своя отговор не само по този въпрос, но изобщо и който и да е, обявява тези изследвания за необходими. Експертите са от бизнеса и като говорим за консорция и сега вие казвате в центъра на е, вниманието са потреби, е крайния потребител от гледна точка на проучването, да. Not... Това е граничната охрана и граничния контрол но има много навързани по веригата. Не говорим за нашите съграждани, не говорим за мигрантите и търсещите обежища. Така че като говорим за краен потребител, според мен е твърде ограничен подход и в светлината на направената, правената от нас проверка за основните права, този компонент не присъства. И се надявам, че все пак ще получим удовлетворителен отговор и че всички заинтересовани колеги ще се съгласят, че е необходима още една проверка. Не можем да допуснем това изследване да влезе в практиката. Благодаря на всички колеги за поставените въпроси. Благодаря и на комисията за отговорите. Приключваме дебата, но е, утре в 9 часа продължаваме с следващото заседание на нашата комисия. Моля, не забравяйте. Благодаря на всички.